се надявам, че този доклад ще стане повод за следващи дискусии и няма да приключи всичко с гласуването. Благодаря. Благодаря, господин Галер. С вашето изказване като докладчик приключваме дебата. Благодарим ви. Продължаваме по-нататък получих от групата на Европейската народна партия искания за следните номинации. Комисия по селско стопанство и за развитие на селските райони госпожа Гнезда Лебран, Комисия за етостта и социалните въпроси господин Филип Боланд и има ли иск... Комисия по петициите господин Филип Болан. Има ли забележки? Няма. Номинациите се приемат. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Стратегия на Европейския съюз за е, Черно море. Дам думата на госпожа Унгоряно. Европейския парламент а, е, е, прие а, Черноморската синергия като първа стъпка към една цялостна политика спрямо един от чувствителните региони в Европа и това беше стъпка във вярната посока. Черно море се анализира, счита се за място, където се събират много заплахи, надежди и амбиции. Политиката ни в този регион може да бъде доразвита и нашият парламент може да играе важна роля в подобряване на политиката на Европейския съюз, чрез приемането една цялостна стратегия на Европейския съюз за този регион. Ето защо аз инициирах този доклад с подкрепата на колегите ми от Комисията по външни работи и на парламента като цяло. Защо е необходим нов доклад за Черно море? И защо една стратегия за Черноморския регион е необходима? Някои считат, че Черно море е малко море. Действително е така, но ако променим това, като отчетем стратегическото му значение, тогава виждаме, че това е едно огромно море. Черно море е по-черно и все по-черно става в някои отношения. След присъединяването на България и Румъния, Черно море се превърна отчасти във вътрешно море на Европейския съюз. Но събитията в региона често са непредсказуеми, натрупват се напрежение, съществуват неразбирателства. Някои от анализите за региона водят до извода, че отрицателните предизвикателства в този регион продължават и понякога дори се засилват. Например, войната между Грузия и Русия, също ненамирането на отговор на замразените конфликти, влушаването на въпроса с демокрацията в Русия или в Украина. Всичко това са много сериозни събития и са ясни примери за проблемите със сигурността в този регион. И така, ако разгледаме сегашните резултати от участието на Европейския съюз в този регион, ще установим, че те не са еднозначни. Подхода на Европейския съюз към Черно море няма нужните механизми за мониторинг, за оценка и за последващи действия. Черноморския регион не е достатъчно видим в дебата в Брюксел. Финансирането на Европейския съюз за региона е фрагментирано, и сложно. Госпожо председател, като използваме постигнатото в рамките на черноморското взаимодействие, прието преди три години, една нова стратегия за Черно море би трябвало да доведе до една по-силна политика с конкретни инструменти. Искам да спомена две препоръки, съдържащи се в доклада. Първо, достатъчно ресурси. Ако Европейския съюз иска да играе ключова роля в региона, трябва да посвети достатъчно ресурси, както финансови, така и човешки ресурси. Необходимо е да се създаде нов бюджетен ред в бюджета на Европейския съюз. Това е от особена важност. На второ място, разработването на план за действие на Европейския съюз с ясни цели и задачи Предвиждаща редовни срещи на министорско ниво на държавите с излъз на Черно море. Европейската стратегия за Черно море не трябва да подценява останалите инструменти, нито пък която и да е държава от региона. Принципа за включване, за ангажиране на всички от региона трябва да отчита важната роля на Турция и на Русия в едно успешно регионално сътрудничество, както и на всички останали партньори от региона. И в заключение, госпожо председател, позволете ми да благодаря на всички мои колеги за много положителното им участие в изготвянето на окончателния доклад. Всички сме съгласни, че този парламент очаква от Европейската комисия и от съвета да превърнат този доклад в реалност стратегическото и полезно участие на Европейския съюз в Черноморския регион трябва да се превърне в факт. Благодаря. Давам думата на господин Фюле от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Много се радвам, че Черноморския регион е в дневния ред на парламента. Регионът е важен за Европейския съюз и ние трябва да му обърнем внимание, за да отчетем значението му. Искам да поздравя докладчика от господин Унгоряно за чудесния и много съдържателен доклад. Препоръките, както и целият доклад, са много интересни и оригинални. След последното разширяване Черно море е европейско, ново море. Ние е, носим отговорност спрямо него, така както и е, спрямо всички региони, които са съседни на нас. Ние трябва да се отнасяме с отговорност към него. Като част от политиката по съседство, ние имаме е, една инициатива, наречена Черноморско взаимодействие. Трябва да признаем обаче, че изпълнението е по-трудно, отколкото смятахме. Не всичко, което искаме да постигнем, се приветства с ентусиазъм от всички страни в региона. И именно по тази причина парламентът избра подход основан на регионалното участие и насърчаването на диалога. Мисля, че това е правилният подход, който трябва да следваме. Тези ангажименти обаче могат да бъдат убедителни само тогава, когато водят до конкретни положителни резултати за хората в региона. Ето защо докладът за разработване на нова стратегия на Европейския съюз за Черно море е израз на нашият ангажимент към региона и държавите членки, които принадлежат към този регион като им даваме пълната си подкрепа, за да посрещнат предизвикателствата, свързани с, с специфичното им географско положение. Разбираме, че стратегията за Черно море не бива да се възприема като заместител на съществуващи а, документи, като черномерското взаимодействие. По-скоро това е цялостна рамка, а, водеща дейностите на Европейския съюз. Стратегията за Черно море е идеална възможност да преразгледаме интересите си в региона, в това число стратегическите, политическите, економически интереси и да видим по какъв начин могат да бъдат постигнати. Парламентът е набеляза областите, в които да се изпълнява стратегията. Управление, сигурност, енергетика, транспорт, околна среда, търговия, местно економическо развитие, социално и човешко развитие. Раз... Разработването на тази стратегия ни дава възможност да включим и морско измерение към съществуващите дейности в региона. Комисията разработва цялостен пакет, който да разгледа аспектите, свързани с, с, с морската политика. Ние можем да използваме опитът от други стратегии, като стратегията за Балтийско море и Дунавската стратегия. И наистина Дунавската стратегия очевидно ще изисква взаимодействие с Черно море. Ние обаче сме наясно, че всеки европейски басейн е различен. Ето защо всяка бъдеща стратегия трябва да се съобразява с секторните характеристиките социални, е, социално развитие, околна среда, транспорт, природни богатства. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, докладът е, за нова стратегия е, на Европейския съюз за Черно море ни дава обзор за предизвикателствата, които ни предстоят. Тя има и значение, защото дава възможност на партньорите в региона да работят за изпълнението ни. Трябва да използваме тази възможност да се допитаме до всички заинтересовани лица, започвайки с нашите партньори в региона и с участието на парламента. Този парламент следва да бъде приветстван. Ние с радост ще използваме заключенията му. Службата за външни дейности ще положат усилия да подготвят стратегия за Черно море, за която ще искаме вашата подкрепа и подкрепата на съвета. Благодаря. Сега три е, изказвания от една минута. Господин Казак от Комисията по вътрешна търговия. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, искам и аз да поздравя господин Унгоряно и като докладчик на Комитета по международна търговия се радвам, че някои от нашите предложения са включени в основния текст на доклада. Радвам се, че Черно море, както беше посочено, след присъединяването на България и Румъния през 2007 година стана образно казано европейско море и се нуждае от цялостна европейска стратегия и затова са необходими и достатъчно административни и финансови ресурси както и добра координация и отчетност. ключова задача е залагането на проектен подход в новата стратегия. трябва да се обърне специално внимание на области от общ интерес като например околна среда енергия транспорт инфраструктура които са от решаващо значение за устойчивото развитие на региона. необходимо е и засилено сътрудничество на парламентарно равнище както например с организации като парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество и сто така и с черноморската банка за търговия и развитие. не на последно място смятам че трябва да вземем под внимание и другите регионални инициативи но и да не допуснем стратегията да бъде удавена в тях. благодаря ви integrarea deplină a pieelor i a cadrului de reglementare pe baza legislaiei ue ние насърчаваме държавите да ратифицират договора за, харта, за енергийната харта. Банката за ние поставяме акцент върху енергийната сигурност на Европейския съюз. Проекти като Набуко, газопровода, връзката, връзките между Турция, Гърция, Румъния говорят за ангажимента на Европейския съюз. Те говорят и за необходимостта от сътрудничество на страните в региона. Ние смятаме, че създаването на мрежа за сътрудничество в региона е много важен. Също така приканваме комисията да подкрепи проекта в региона. Приканваме комисията да приеме европейска стратегия за региона с план за действие. Също така е необходимо да създаде връзка със стратегията за Дунавската стратегия. Господин Бощинаро има думата. Важността на Черноморския регион за Европейския съюз в сферата на транспорта, енергията, енергетиката, околната среда, сигурността е очевидно. Ето защо стратегия на Европейския съюз за този регион със сигурност ще има много положителен ефект върху региона, и върху Европейския съюз като цяло. Комисията по регионално развитие счита, че тази стратегия може да допринесе за устойчивото раз... развитие на региона, както и че за да има пълен ефект е необходимо да ангажираме всички заинтересовани страни от региона, независимо дали членуват в Европейския съюз или не. Всъщност тази стратегия се нуждае от координиране на действията. По какъв начин може да се осигури тя без достатъчното ангажиране на нашите страни. Координацията със сигурност е необходима и по отношение на Дунавската стратегия, която скоро ще се превърне в приоритет на унгарското председателство. Интегриран подход, трансгранично сътрудничество между регионите трябва да, бъде насърч... трябва да бъдат насърчени в стратегията и особено в сферата на транспорта, енергетиката и околната среда. Сега Давам думата на господин Брок. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря сърдечно на докладчика за отличната работа, която е извършил и е обединил толкова много идеи в този доклад, който би ни помогнал в бъдеще. Ние трябва да осъзнаем, че черноморското сътрудничество не трябва да се смесва с източното партньорство, също така и с нашите стратегически отношения с Турция и Русия. Това са различни неща и не бива да бъдат смесвани. От друга страна, смятам, че е изключително интересно да се обединят тези толкова различни групи в рамките на една кохерентна обща политика, която отразява нашите интереси, която може да помогне на отделните страни и която може да тласне напред сътрудничеството и да спомогне за обединяване на противоречиви е, политически и економически интереси, поне в малка степен така че в бъдеще да имаме по-малко драматични и опасни ситуации. Например, нашата работа по източното партньорство не трябва да се разглежда като насочена срещу някого, а трябва да се разглежда като част от нещо и в източното партньорство европейските перспективи може би имат други измерения и са свързани с други представи, различни от тези на Русия. Аз мисля, че това ни е позволено и мисля, че господин комисарът напълно осъзнава, че трябва да бъде така, но според мен е, Черноморското сътрудничество точно по тази е, причина е в интерес на Европейския съюз, е в интерес на Русия, е в интерес на Турция и на всички останали страни от източното партньорство, част от този регион. Мога да си представя, че това може да допринесе значително за политическата и економическата стабилност в Европа. Благодаря, господин Брок. Господин Паско има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Черно море е част от Европа и трябва да му се отдели такова внимание. Той не е нещо отдалечено от малко значимост, което рядко стига до вниманието ни. Ние непрекъснато ще я поставяме въпроса в дневния ни ред е или чрез а, транзитните а, линии, въпреки признатата важност на този регион, Черноморския регион все още не се ползва от нужното внимание от Европейския съюз. Европейския съюз а, сякаш беше задължен да се насочи а, на там след присъединяването на България и Румъния. Изглежда обаче ам, след присъединяването на България и Румъния беше създаден един набързо изготвен документ и сякаш Европейския съюз се опита да разгледа въпроса само за една нощ. Ние не сме постигнали голям напредък в реализирането на Черноморската а, страт... синергия има очевидна незаинтересованост и нежелание от страна на страните от Европейския съюз за решителни действия в региона. И сега, когато средствата са недостатъчни, има още по-малко желание. Черноморската синергия трябваше да създаде по-голям интерес към региона. Обаче се пренебрегва факта, че този регион е напълно различен от преди 20 години. Не може да се очаква този регион да стане кохерентен изведнъж. Може би трябва да преразгледаме източното партньорство и нещата да се подобрят. Господин Вагел. Госпожо председател, господин комисар, докладът на нашия колега Унгоряно е много съдържателен. Искам да му благодаря. Докладът обръща вниманието ни към региона, регион, който се характеризира с богатство на културни традиции, религии, амбиции за членство в Европейския съюз. Има и различия от гледна точка на природни богатства и други. И разбира се, сега сме в една нова ситуация. Поради това, че в там има три държави членки. Европей... Черно море е много важно за нас поради геостратегическото си положение. Това е ценност, но представлява и рискове свързани с сигурността. Искам да поставя акцент върху енергийната сигурност и усилията за постигане на устойчиви енергийни доставки. Ние имаме възможност да допринесем за решаването на проблемите и да изграждаме партньорски взаимоотношения с Русия. Това е възможно с участието и сътрудничеството на всички страни, както и други организации и мрежи, които са изградени в региона. Също така бихме искали да споменем а, гражданските организации, които заслужават нашето признание. Нямаме нужда от нови институции за тази цел. Необходими са адекватни финансови ресурси. Господин комисар, надявам се, че ще можете да използвате този доклад. Господин Вернер Шулц има думата за минута и 30 секунди. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, за да можем да развиваме Черноморския регион в пространство на сигурност, свобода и економически просперитет, е необходима цялостна стратегия, която всъщност е целта на тази резолюция. По тази причина моята политическа група я подкрепя предложенията, които се правят, например е, нерешените конфликти в региона да намерят решение подобряване на гражданското сътрудничество, т.е. Е, сътрудничеството между гражданските организации, сътрудничеството между отделните хора, всичко това са наши цели. Освен това, ние искаме устойчива енергийна политика, енергийна ефективност и създаване на академични, респективно студентски мрежи. Това, което ми липсва е липсата на ясна позиция по отношение на енергийната инфраструктура в региона като тук основните понятия са газопроводът на Буко и Южен поток. Дали трябва да се създават е, всъщност е, е, платформи за добив на нефт в Черно море, това се отхвърля и за това ние внасяме това изменение днес още веднъж. Една минута. Господин Ковал има думата за една минута. Дами и господа, господин комисар, документът, който беше изготвен, заслужава нашата подкрепа. От името на моята група мога да изразя нашата подкрепа. Черноморското взаимодействие трябва да бъде преосмислено, някои добри идеи не бяха реализирани на практика. Ето защо считам, че основната задача на комисаря Фюле е да подреди нещата в този регион на Европа и да покаже, че политиката на съседство е от особена важност и тя трябва да бъде доразвита. По този начин ще се гарантира стабилност в енергетиката в този регион, както и ще може да се подкрепи Грузия в провеждането на демократичните реформи. Ние трябва да реализираме тези инициативи в тази част на Европа и те трябва да бъдат ефикасни. Господин Кампел Банерман има думата. Госпожо председател, когато говорим за Черноморския регион, в главата ми излиза една дума – предпазливост. Трябва да сме много внимателни. Това е задния двор на Русия. Помним за Крим и Севастопол и Кримската война. Свидетели сме, е, видяхме конфликта в е, Грузия. Ако Грузия беше в НАТО, последиците щяха да бъдат катастрофални. Аз подкрепям независимостта на Грузия, обаче неразумно а, е, да а, допуснем. А, а, неразумно да не спрем Русия. Независимо. Турция има само 4% от територията си в Европа, тя не трябва да бъде в Европейския съюз. Има реални опасности. Разочарованието би могло Турция да влезе, да, да насърчи ислямистите. Не бива да забравяме и а, петрода в Каспийско море. Трябва да внимаваме. Благодаря. Господин Стоянов има думата за една минута искам да се присъединя към повечето мнения които бяха изказани в тази зала и да поздравя докладчика за това което той е направил с този доклад. евксинският понт както е античното име на черно море още от древността има своето решително геостратегическо и икономическо значение в европа. черно море има това значение и днес в днешно време. затова е много важно тази стратегия наистина да бъде приведена в действие защото ние отново имаме дебат даже доколкото си спомням скоро имаше такъв дебат. затова аз основно искам да сложа точката върху това което беше казано от групата на колегите социалисти и да подкрепя най вече точката която предвижда да бъде създаден отделен бюджетен ред за прилагане на стратегията. затова призовавам комисията дела дела! само с разумно и достатъчно финансиране ще можем да превърнем думите, които казваме сега в тази зала, в дела, което е от значение за европейските граждани. Благодаря. Давам думата на другите оратори. Господин Уинклер, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя господин Унгоряно за неговата инициатива. Приветствам също така и подкрепата, изразена от колегите, които се изразиха за европейско виждане за, Евро... за Черноморския регион. Е, Черно море се превърна в частично вътрешно море е, стратегическото му значение е ясно с оглед на стабилността, процеса на, на демократизация, търговските въпроси. Също така, убеден съм, че ние в Европейския съюз сме тези, които трябва да се възползваме от потенциала на Черно море. Не бива да допускаме други да се възползват за тази цел. Европейския съюз трябва да разчита повече на държавите членки, принадлежащи към региона. И трябва да прояви повече динамизъм, лидерство и виждане. Uh, Без да навлизам във въпроси, свързани с процеса на разширяване, аз искам да призова всички скептици. Всяко забавяне в процеса на интеграция в региона ще забави демократичното развитие в региона. На карта е заложено дългосрочното развитие което може би и евентуални последици няма да се подават на лесен контрол. И Европейския съюз е, има нужда от интегрирана стратегия, Европейския съюз има нужда от своето Черно море. Е, стратегията трябва да се разработи от комисията възоснова на препоръките на е, докладчика. Парламентът трябва да даде възможно най-широката подкрепа. Благодаря. Госпожа Копа има думата за минута и 30 секунди. Госпожо председател, днес спорим по един много важен доклад за един особен регион, който се намира до Европейския съюз. Става дума за Черноморския регион. Там са представени държави членки на Европейския съюз, но и такива, с които поддържаме сътрудничество. Поради тази причина е необходимо този регион да се превърне в район на мир, е, сигурност и стабилност. В рамките на сътрудничеството това е възможно и се прави от известно време, но нямаме някакви забележими резултати. Трябва да бъде осигурено успешно прилагане на политиката, в което да участват всички действащи лица и трябва да допълним тази картина с стабилността и сигурността в Черноморския регион. Всичко това има директно въздействие върху Европа и това означава, че Европейския съюз носи част от отговорността за е, мирното решаване на конфликтите там и създаването на доверие. Този регион има значение за Европейския съюз и от е, аспекта на природните ресурси. Укрепване на демокрацията и правовата държава там ще улесни инвестициите и мобилността на хората ние смятаме, че трябва да бъде създадена една единна линия, един единен подход за този регион. Това е възможно с нашите политики, госпожо председател, и ние трябва да действаме за благото на всички европейци. Благодаря. Госпожа Валян, благодаря, госпожо председател господин комисар, колеги, от 2007 година насам ние сме наясно със значението на Черноморския регион, но въздействието на нашия подход е, меко казано, скромен. Няма конкретни проекти, няма конкретни резултати. Трябва ни един реалистичен план за действие с ясни цели а, и по-добро разпределение вътре в стратегията за партньорство трябва ни енергийно и транспортно партньорство заедно с екологичното партньорство. Само възоснова на такъв подход, основан на проектите, можем да преодолеем е, разнопосочните интереси в региона. Трябва да преодолеем фрагментирания подход, подход по отношение на финансирането. Е, ние трябва да на, на нас ни трябва един съвместен финансов инструмент за изпълнение на стратегията и да използваме тази средства да привлечем инвеститори в региона. Благодаря. Господин Власък има думата за една минута. Госпожа председател, господин комисар, дами и господа, бавното прилагане на проектите, липсата на планове за действие и на доклади за оценка, непровеждането на срещи на високо ниво, рисковете, свързани с източното партньорство и други проблеми, показват, че решението за предаване на всички правомощи на държавите членки не беше добра идея. Европейския съюз трябва да улеснява сътрудничество в Черноморския регион. Тази стратегия, както и други стратегии за микрорегиони, трябва да бъде, бъде бюджетно неутрална и институционално неутрална. Т.е. не трябва да се очакват допълнителни ресурси, не трябва да се създават нови институции или да се изготвят нови нормативни актове. Ние не се нуждаем от нови програми или бюджетни линии, а по-скоро да се насочим върху реализирането на конкретни проекти, които ще бъдат от интерес на хората. Господин Комуцакос. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Знае се, че Черноморския регион е от стратегическо значение за Европейския съюз и не може да бъде по друг начин след присъединяването на България и Румъния и превръщането на Черно море във вътрешно море за Европейския съюз. Трябва да насочим нашите усилия към изпълнение на нашата стратегия там. Ние започнахме политика в този регион, до сега сме постигнали определени резултати, обаче за съжаление се стигна и до забавения и че понякога беше на лице бездействие. От 2008 година нито една среща на министри не е организирана по темата, свързана с тази политика. Тази ситуация подкопава всъщност нашите очаквания и не отговаря на геополитическото значение на региона. Ние трябва да укрепим нашите дейности в този регион. Аз подкрепям безрезервно предложенията на докладчика за повишаване на значението на Европейската стратегия в Черноморския регион. Това, че трябва да има координирана политика, за която трябва да има отделен ред в бюджета. Казвам това като представител на Комисията по транспорт и мисля, че това е много важен сектор и за нашата комисия. По тази причина трябва още повече да се укрепи значението на Европейската стратегия за Черноморския регион. И мисля, че една европейска политика на място ще допринесе значително за едно общо и добро развитие на Черноморския регион. Това обаче изисква една по-точна проверка и малко повече усилия. Благодаря, господин Кирилов. Госпожо председател, с присъединяването на България и Румъния, Черноморския регион стана съседен европейски регион. Той е стратегически мост, свързващ Европа с Каспийско море, Централна Азия и Юго-Источна Азия и Китай. Той има геополитическо и геоекономическо значение за Европейския съюз. Ето защо Съюза трябва да засили своето присъствие, и да разработи активна политика и да намери дългосрочни решения на съществуващите проблеми. Не е лесно да се развива активно сътрудничество в Черно море. То обаче е много важно за решаване на проблеми като замразени конфликти, трафик и други проблеми на сигурността. Трябва да се обърне внимание на няколко въпроса, които представляват прагматичен интерес за всички черноморски държави. Такъв въпрос е морската сигурност. Черно море, е Бурно море през последните години имаше много происшествия с човешки жертви и вреди за околната среда. Европейски съюз трябва да намали опасностите от подобни происшествия, като предостави помощ за спасителни операции в рамките на интегрираната европейска политика за морска политика. Също така трябва да споменем доклад на Илиана Йотова за рибната политика. Това е добра основа за многостранно сътрудничество в региона. Подкрепата на Европейския съюз е необходими за проекти като Черноморската околовръстна магистрала, трансевропейските коридори 8 и 9 и транспортните връзки между черноморските пристанища. Искам да благодаря на докладчика за това, че подкрепи моите препоръки. Господин Сивиек има думата за една минута. Благодаря. Говорим за Черноморския регион и за това трябва да подчертаем, че няма друго място близко до Европейския съюз с, с толкова разнородни конфликти и толкова разнородни интереси. Не твърдя, че ние ще решим всички конфликти, ние не можем да разрешим енергийните конфликти, когато Русия се противопоставя на нашите предложения. Не можем да решим със сигурност регионалните конфликти. Но това не означава, че трябва да се отказваме. Когато говорим за взаимодействие в Черноморския регион, трябва да имаме предвид неговата добавена стойност. И затова искам да запитам, защо Европейският парламент не си сътрудничи с останалите регионални организации, като Парламентарната асамблея, на черноморското економическо сътрудничество. Те искат да се сътрудничат с нас, но очевидно ние считаме, че сме твърде важни, за да се занимаваме с подобно сътрудничество. Трябва да насочим вниманието си в тази посока. Господин Куташ, благодаря, госпожо председателство. Черноморския регион има стратегическо значение – само, че до сега нямаше структурирано сътрудничество, план за действие и финансирането се извършва чрез некоординирани инструменти. Ето защо трябва стратегия на Европейски съюз за Черноморския регион, е, за да може региона да получи същия приоритет като други регионални стратегии. Сътрудничество трябва да бъде в три области човешко развитие, е, сигурност, добро управление и сигурност. Някои ключови проекти, като газопровода на Буко, който би повишил нашата енергийна независимост или пристанищ на Черно море имат нужда от подкрепа. Това не може да се постигне без обща стратегия. Благодаря. Преминаваме към а, спонтанните изказвания. Не мога да дам думата на всички, затова ще огранича броя на изказванията. Госпожа Савела има думата. Черноморският регион е изключително важен за енергийната сигурност на Европейския съюз и на Европа като цяло. Госпожо председател, господин комисар, поставя се големия въпрос във връзка с газопровода на Буко, защото с него е свързана голяма част от енергийната сигурност на Европа. Но това, което може да се каже за доставчиците по този голям газопровод. Вчера председателят на комисията господин Барозо посочи, че е бил в Азербайджан и в съседния регион и че срещите там са протекли много добре. Какво означава това? В даден момент ние трябва да съставим график, да поставим времена граница и да знаем, че до този момент е, трябва да се изгради Набуко, за да не бъдат изразходвани повече средства на празно. Темата на Набуко е една от най-важните теми във връзка с с енергийната сигурност на Европа. Това е една изключително важна тема и трябва да се създаде яснота по нея. Имаме ли там доставчик или не? Благодаря. Господин Луан има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Унгаряно за доклада. Докладът е чудесен. Той е много важен, както от геополитическа, така и от економическа гледна точка. И регионът разполага с важен потенциал в областта на енергетиката и той трябва да получи съответното внимание, особено, що се отнася до енергийната сигурност действията на Европейския съюз не са достатъчно ясни до сега и предприятите дейности до сега не са дали резултат. Надявам се, че службата за външни дейности ще предвиди достатъчни човешки и финансови ресурси, за да се е, осъществява сътрудничеството. Европейския съюз не бива да пренебрегва този регион. Е, необходими са последователни действия, особено в дългосрочен план, за да се е, реализира потенциала на региона. Господин Зегеди има думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, като унгарски депутат искам да добавя нещо, защото сред приоритетите на унгарското председателство има и такива, които са свързани с стратегията, която обсъждаме. Съществува план за регионално развитие, и Дунавската стратегия може да получи достоверност и да се възприема като такава, когато се вземат предвид и останалите стратегии. От друга страна, енергийната сигурност играе голяма роля. Ако искаме да има мир в региона и да гарантираме такъв мир, тогава трябва да поставим като приоритет извършването на конкретни стъпки в рамките на енергийната сигурност. Вчера беше казано, че енергийната сигурност е една от приоритетите на унгарското председателство. Господин Ван Нистелрой за една минута. Госпожо председател, благодаря ви. Чарно море е много близо. Това е едно европейско море. А що се отнася до енергийните доставки, този регион е особено важен. Аз съм координатор по тази политика в Комисията по регионално развитие. И тук ключът е сътрудничество. Става дума за инвестиции, например в газопровода на Буко, но това можем да направим само с стабилни отношения. Господин Барозов вчера каза какво е постигнал в Азербайджан и става дума основно за реализиране на добавена стойност в една такава стратегия. Господин Брок също посочи тази необходимост. Диверсификацията на газовите доставки за мен е от особено важно значение и поради това благодаря на докладчика господин Онгоряно за този толкова ясен доклад. Последният оратор, малко повече тишина и малко повече уважение, госпожа Данчила. Благодаря, госпожо председател. Черно море е много важно за Европейския съюз, като си има предвид стратегическото му положение, но и економическите възможности, както и възможностите за по-добро регионално развитие. Стратегията за Черно море ще даде възможност за по-добро економическо сътрудничество между страните, по-добро сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания, но също така и за опазване на природните богатства. Мисля, че Европейския съюз трябва да насърчава страните в Черноморския регион да следят за устойчиво развитие, за подобряване на качеството на живота и изграждането на местно и регионално сътрудничество извинявай, искам да се извиня на тези, които не, на тези, на които не дадах думата и сега давам думата на комисаря Фюле. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, искам да спомена само три неща. Още в началото споменах първото. Искам да изразя отново благодарност за своевременния доклад за Черноморския регион. На второ място Искам да подчертая, че нашият дебат показа колко важен е този регион. Мнението се споделя и от Европейската комисия, службата за външни действия. Очаквам да продължим сътрудничеството си с Европейския парламент по изготвянето и прилагането на стратегията. И накрая давам думата на докладчика моля ви за тишина. Госпожо председател, аз ще бъда кратък не само поради шума в залата, но имах щастието да получа подкрепата и от двете страни на парламента. Както каза господин Брок в блестящите му Близящо се изказване. Ние днес се готвим да гласуваме и това е много добър пример за сътрудничество между всички политически сили в региона. Искам да благодаря на господин Пашко, който беше много честен и активен поддръжник на доклада. Не искам да цитирам други имена, това не би било справедливо, защото всички казаха по нещо важно за доклада, за уникалността на Черноморския регион, също така и неговата уязвимост и необходимостта от предпазливост, когато разработваме политика за Черно море нещо, разбира се, не мога да не спомена нещо много важно, свързано с проекта на Буко и паневропейското му значение. Искам да благодаря и на комисария Фюле за а, думите му и за това, че спомена морското измерение, което, по което комисията работи в момента а също така и за това, че направи необходимата връзка между Черноморската стратегия и Дунавската стратегия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това, че се е, и го поздравявам за коража да говори в толкова шумна зала. Прекъсваме заседанието за няколко минути.